Наистина, господин Ферейра е докладчик, но тъй като отсъства, давам думата на господин Стелиокотос. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, за съжаление докладчика Джо Ферейра нямаше как да присъства тук днес. Затова от него име ще представя основните елементи на този доклад. Доклада се вземат на предвид доклад на комисията Инновационна дейност в рамките на синята економика, използване на моретата и океаните ефективно, за да се създадат работни места. Този текст може да бъде значително подобрен, тъй като има много ограничено приложение и съвсем не покрива всички отрасли. Затова добавяме следните елементи. Първо, изразяваме своето недоволство от ограниченията, които са направени по отношение на обществените средства за научно-развойна дейност. Публичното финансиране на научна дейност води до много важни резултати, които са от полза за всички. Орязването на бюджета за иновации в програмата Хоризонт 2020 година е наистина повод за притеснение. Синята економика изисква определени умения, изисква създаване на работни места. И затова в доклада има коментари във връзка с ни усилия, които трябва да бъдат направени, за да се развие синята економика в държавите членки, за да се предоставят нови възможности на жените, на членовете на уязвими общности и прочие. Необходима е нова платформа за финансиране, до която да имат достъп всички граждани. Комисията трябва да предвиди и средства за иновационна дейност и синьо развитие чрез финансиране на фундаментални изследвания, подкрепа за малки и средни предприятия, подкрепа за социалната економика, за предприятията, образование, намаляване на бедността в крайбрежните региони, развитие на нови технологии, на енергийни взаимовръзки и достъп до нови услуги по крайбрежието, защита на околната среда също така и използването на инновационни продукти, услуги и структури. И синята економика трябва да се насочи към екологични иновации, към економика в кръг към защита на околната среда, защита на флората и фауната на морските райони и устойчиво използване на ресурсите. Затова настояваме всички тези елементи да бъдат включени в проекто текста на комисията и да се предостави подкрепа на програми, работещи за постигането на тези цели. Трябва да се насърчат иновациите за да се разработят на нови възможности в синята економика. Така ще се улесни достъпа до съществуващи структурни фондове и ще се подпомогнат и местните органи, и неправителствените организации, и малките и средни предприятия, всичко и всичко това в контекста на устойчивост. Обществените средства трябва да бъдат насочени към тези конкретни цели, защото иначе ще бъдат на разположение само частни средства, а обществени средства са необходими. Особено за да се развият нови възможности, свързани с морската търговия и защитата на крайбрежните райони. Всичко това е включено в този доклад и искам да призова колегите да гласуват за, за да се развие синята економика. Благодаря. Благодаря, господин Си Има думата за една минута. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση прагматика инде ενδιαφέρουσα και θίγει πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Благодаря, доклада е много интересен и важен. Той обхваща разнообразни дейности риболов, аквакултури, туризъм, търговски флот и така нататък. Затова са необходими преди всичко иновации и нови технологии – подкрепа за малките и средни предприятия и осигуряване на високо качество. Бяха споменати редица нови местни инициативи, за да могат да се създадат нови работни места, да се разработят и нови продукти. А това означава, че се налага подкрепа на политиката на сближаване в Европа и по-тясно сътрудничество с областните и общинските органи, както и укрепване на дейността на социалния фонд, фонда за регионално развитие и други. Благодаря. Господин Яковчич има думата. Благодаря, госпожо председател. Като говорим за синята економика, бихме могли да засегнем редица въпроси, защото е, тук попадат много широк кръг от въпроси. Моята страна, Харватия, например, а, с Адриатическо море, море е твърде заинтересовано от сините економика, но трябва да спомена въпроса за корабостроенето. И искам да обърна внимание на господин Тимерман и на Европейската комисия, че ние използвахме пари от европейските фондове с местното самоуправление, за да насърчим корабостроението защото тези кораби са уникални европейски е, изделия. Те не могат да бъдат правени е, където и да е. Да не погубваме европейското корабостроение. Корабостроение това е свързано с множество работни места. Благодаря, господин Марагал. Една минута. Благодаря. Стори благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Е, в е, компетентната комисия ние свършихме много сериозна работа и мисля, че постигнахме един сериозен резултат, е, който отговаря на високи изисквания. Постигнахме много сериозен на резултат като изходната база за това е устойчивостта. И тук става дума и за ролята, която Европа може да играе по този въпрос по нашите морета. Тук Координацията не е достатъчна. Нуждаем се от повече координация. Говорим за аквакултури, говорим за устойчиво развитие, за редица въпроси, които попадат в този обхват. И във всички случаи не бива да забравяме грешките от миналото, да не ги повтаряме и да ги поправим. Морето заслужава нашето уважение и по-добър по начин на работа. Uh, Благодаря един от най-големите проблеми с тези 5-минутни разисквания по 38 страници доклад е несправедливо спрямо труда на докладчика. Надявам се, че ще се получим от грешките, ще ги коригираме и след това да въвеждаме нови технологии, защото достатъчно грешки бяха допуснати в синята економика. Искам и още един момент да отбележа предложението да се премине към втечнен природен газ като преходно гориво. Преходно гориво само по себе си означава, че е необходима и по-нататъчна преработка или използване на още горива по веригата. Много предпазливи трябва да бъдем и да не допуснем увеличаване на безработицата. Благодаря. Госпожа Капел за една минута. Благодаря, госпожо председател. Темата а, синя економика обхваща всичко свързано с морето и океаните но много важен е момент е допирната точка между сушата и морето. Тук имаме 3 до 5% от брудната вюрейска економика, много сериозен обем в 94 милиона евро. Но доклада обръща внимание на взаимодействието суша и море, като чита необходимостта от устойчиво управление, от зачитане на интересите, ролята на новите технологии. И тук опираме стигаме до иновации и изследвания. Точка четвърта, инвестиции, критикува Хоризонт 2020 и економите, които се отразяват между другото и на синята економика. Синята економика трябва да получи подкрепа и помощ. А сега давам думата на комисаря Тимерманс за отговор. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на докладчика, въпреки че е, не присъства тук, и на членовете на комисията ИТРА за този подробен доклад, който е добре дошъл и взема предвид и позицията на комисията по риболов. Този доклад признава огромния потенциал на синята економика за създаване на економически растеж и работни места. Държавите членки са длъжни да направят всичко възможно, за да се възползват от този потенциал. Комисията е напълно съгласна с това. Трябва да защитаваме е, морските океански екосистеми, биологичното разнообразие, устойчивостта на екосистемите, продуктивността на екосистемите, да предпазваме крайбрежните зони от замърсяване и за да се постигнат всички тези цели са много важни научните изследвания с подкрепата на държавите членки. Разглеждаме възможности и за иновации в други отрасли, свързани с морето. И трябва да се има предвид, че има множество различни отрасли, свързани с морето. И стари, и нови. Има два члена в регламента за риболова, които се занимават с устойчивото развитие на аквакултурите и риболова и програмите по Хоризонт 2020 година подкрепят доста усилия за научна дейност в традиционните отрасли. Има и възможност за финансиране на проекти с по-висок риск. В доклада се иска да се направят оценки за размера на синята економика и за нейните финансови потребности. Вече работим по въпроса Имаме първите разчети и предстои да сравним своите цифри с тези на статистици и економисти, работещи в областта през следващите месеци. По този начин е, сините индустрии ще се развият по-добре. Обмисляме също как най-добре да се попълнят е, пропуските в е, наличието на квалифицирани работници и служители в областта и възможностите по-добре да се развива раз... научната дейност. Същевременно, за да се засили позицията на Европейския съюз като лидер в областта на устойчивата синя економика, са необходими действия в международен план – за устойчиво развитие на океанските ресурси и за постигане на равнопоставеност. По-настоящем текат консултации на тази тема и ви насърчавам да участвате в тях. Комисията смята, че трябва да се а, използва пълния потенциал на синята економика. Благодаря, господин комисар.